Компетентните органи в Италия ме уведомиха за избора на господин Дамяно, считано от 18 февруари 2015 година. Той ще замести госпожа Алесандра Морети. Парламентът признава избора на колегата. Приветствам го с добре дошъл. Нека припомня, че съгласно условията от правилника за дейността, той се ползва с пълни права за участие в заседанията на парламента и неговите органи. Госпожа Тереза Родригес Рубиол ме уведоми за оставката си като член на парламента, считано от 5 март 2015 година. Парламентът отчита това и установ... постановява, че е считано от тази дата мястото на госпожа Рубиол се освобождава. Политическата група на Обединената левица изиска назначаването на двама членове на парламента.